Colleagues. Само микрофона работи. Does it work? Работи ли микрофона? Аз не мога да си дам сметка. Can you try again? Hello? Yeah, this sounds better. Yes, thanks. Okay, good, af- good afternoon. Добър ден на всички. Добре дошли на нашето заседание за изслушване по разследването. На, на, на практика вече стигнахме до края на разследването. Ще имаме още няколко интересни заседания. Днес Бих искала да благодаря на всички, които са тук, госпожа Марвай и други дами и нейните посетители. Днеска ще по-късно -по ще имаме представенето на представителя на Бундестага, тъй като в момента те създават коали, коалиционно правителство. Също време ще изслушаме господин Киркъп и господин Марес. Те ще представят своя доклад относно евро... международното европейското измерение преди коледа. Няма възражение за тези промени. промени. Днес ще Заседанието ще бъде в две части. Първо, разузнавателните служби в, по времето на и във време, в когато се упражнява наблюдение над гражданите, господин Майкъл Течно, член на комисията за наблюдение и конституционни дела проблеми, свързани в Норвежкия парламент и втората част ще бъде по, по, по последиците за трансатлантическите отношения с господин Морес, господин Вос с автори на доклада и ще приключиме в 5 часа. Няма много депутати, които да присъстват в момента, но все пак ви моля, когато задавате въпроси, да бъдете кратки, защото в Бихме могли така да организираме втори тур а, въпроси. За мен е удоволствие да кажа добре дошъл на господин Майкъл Течнер, който ще ни представи механизма за наблюдение в Норвегия. И след това ще ви зададем въпроси. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Норвегия норвежкия не е официален език на Европейския съюз. Може би някой ден ще се ще се а, ще стане, а между време, но бих могъл, ако ми позволите, да говоря на родния си език датски. Den øh, hyggelige invitation, vi har fået for at komme og give en redegørelse. Благодаря ви за... Благодаря ви за това, че ни поканихте да направя едно изказване относно контрола и комисията с контрола в норвежкия парламент. Контрол означава, че ние Извършваме парламентарен контрол на дейността на правителството и извършваме проверка на това, че правителството се съобразява с решенията от парламента. Това е така наречения парламентарен контрол, извършван от Комисията по конституционните въпроси. Най-важното най-важната институция в този смисъл е Сметната палата, както и важна роля играе норвежкия омбудсмен. Чет, чет, четвъртият комитет е комитета за кой, комисия, комисията, за която ще ви говоря. Става дума за комисията, която... Ам... и комитет комисия ИОС, създадена през 1996 година. Правното основание за това е прията от парламента закон за създаването на тази комисия, която бе създадено вследствие на едно широко публично обсъждане на дейността на разузнавателните служби в Норвегия. През 1994 година бе създадена комисия, която да упражнява контрол над разузнавателните служби. След две години по-късно комисията излезе с доклад като заключенията бяха, че през 60-те и 70-те години полицията е извършвала незаконен контрол над граждани, организации, свързани с а, норвежката левица в последствие бе създадена съответната парламентарна комисия и за първ път тази комисия бе натоварена с упражняване на контрол, на парламентарен контрол над разузнавателните служби. Комисията Съответно, комисията за контрол е постоянна комисия към, Европа към Норвежкия парламент, съставена от представители на парламента, избрани за 5 години, като половината от тях са политици, бивши депутати, като останалите Членове на комисията са представители на гражданското общество, магистрати и всички те преминават през специална проверка и също така са, имат задължението да спазват правилата за поверителност. Целта на тази комисия е да, бати и за се спазват а, правилата за защита, правата на гражданите, защото тези съответни разузнавателни и други служби за наблюдение да не нарушават а, правата на гражданите. Същевременно упражняваме и мониторинг на начина по който се прилагат законите, правилата, регламентите, свързани с съблюдаване на и защита на правата на гражданите. голямата част от, от контрола се упражнява спрямо а, полицията, разузнавателните служби, военното разузнаване. Разполагаме с три инструмента за упражняване на контрол над 30 или 33 жалби на граждани биват разглеждани всяка година. Комисията също така има възможност да инициира собствено разследване на основата на сигнали. Комисията на практика има неограничени права за контрол и достъп до всякакъв вид документи, информация, включително и достъп до вътрешността на сградите, които, в които са разположени седалищата на съответните служби. И а, включително достъп и до документи, свързани с свидетелства, свидетелски показания в съда. Както казах, три пъти годишно се извършва проверка и на дейностите на полицията, разузнавателните служби, два пъти на службите на военното разно, разно, разузнаване контролите, проверките трябва да бъдат е, обявявани предварително, но има възможност и за извършване на адхок на е, проверки без предварително предупреждение. Всека година получаваме не повече от 20 е, е, е, жалби, като обаче тези, тези жалби са по-скоро свързани с начина на действ... начина по който действат съответните служби. Комисията а, раз разглежда закон, за, за, законността на методите, които се прилагат от службите на, политичес... на полицейското разузнаване. Трябва да също така и за това се, се подготвя доклад по собствена инициатива. Втори, втори вид доклад по собствена инициатива се изготвя по а, дейно, дейностите на ислямски организации. Произвършахме контрол над начина по който се наблюдават и контролират религиозните организации и постановихме, че понякога поли, полицейските служби са превишили правата си. И на третия беше относно по повод демонстрация пред Американското посолство в Осло. Полицията беше критикувана относно е, липса на достатъчно, достатъчна комуникация с Министерството на правосъдието и недостатъчно, недостатъчна информация относно е, системата за е, сигурност и безопасност на съответното посолство. Е, комисията направи проверка на архивите на полицията и разговаря с служители по този казус. Бе установено, че архивите не отговарят, не са в съответствие с докум... с документите са непълни и бяхме извършили, извършихме съответната проверка. Имаме също така сътрудничество с подобни комисии в други държави, други парламенти, Канада, Швеция, Дания и така нататък имаме. А, нашата цел е да защитиме правата на гражданите и да бдиме за а, зачитането на техните граждански и човешки права. Службите, разузнавателните служби и службите право службите на реда имат за цел да предотвращават терористични дейности, да бъдат за реда и съответно те са в работят и в тясно сътрудничество с други служби на други страни, които се над подобни въпроси. Но необходимо е да се е, постигне е, баланс между тези е, две дейности или тези две цели, но много често методите са доста спорни. Много често хората, които са обект на наблюдение, не, не са осведомени за това. Методите, които използват тези методи не спазват винаги правилата. Нашата комисия предоставя информация на парламента, но проблема е, че ние същевременно сме длъжни да се придържаме към правилата на поверителност. Представяме годишен доклад пред Норвежкия парламент и по-специално Комисията по конституционните и правни въпроси, която подготвя проекто резолюция за парламента, Провежда се парламентарен дебат в присъствието на министъра на правосъдието и министъра на, отбра... на отбраната. И е, по време на тези заседания се обсъждат дейностите на съответните секретни служби. Разбира се, те са от много важни за, за, за, за защита правата на гражданите, но също времено смятаме, че модела, който сме създали, така наречен норвежки модел, е успешен. Същевременно обаче трябва да се спазват стикно правомощията, които са предоставени както на съответните служби, така и на комисията. Също времено парламентарният контрол е от огромно значение, ако искаме наистина да защитим правата на гражданите. Okay, thank you very much. Благодаря за информацията. А, а, господин Ворц а, а, от името на НП е докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата за информацията, която получихме днес. Това, което чухме, беше много интересно. Имам няколко въпроса. Първо, забелязах, че говорите за вътрешното разузнаване. Дали имате същия контрол върху външното разузнаване, което има по-различен диапазон на действие. Дали а, разузнаването с чужбима на влиза в а, вашият мандат. Споменахте а, няколко конкретни А, В тази връзка, доколко конкретна е информацията, която получавате за всеки един случай? И още нещо, след е, случая Бревик, е, има ли съществени промени в е, Норвегия? Имам предвид в структурата на, на, на тези органи и на в организацията на работата им. Казахте, че е, реагирате на, на жалби, на подадени от гражданите. На, е, дали е, имате и заседания на, на базата на, на евентуална опасност? и могат ли ненорвежки граждани да изпращат жалби до вашата комисия? Yes, I <coughs> didn't. I, jeg, jeg fik kun på mit øre øh, det tyske е, Чух е, въпросите на, е, на немски. Разбирам сравнително добре немски. Ще се опитам да отговоря с тази оговорка. Първо, Попитахте дали нашият контрол обхваща разузнаването в чужбина, да речем частите ни в Афганистан. Отговорът е да. Нашата комисия отговаря за всички служби за сигурност без значение дали следят и наблюдават норвежки граждани или правят същото в чужбина. Но а, не контролираме а, а, а, тяхното а, а, поведение спрямо лица, които не са граждани на Норвегия в чужбина. А, Вторият въпрос за оценката, доколко е конкретна, мога да отговоря, че тя е много конкретна за четирите служби за сигурност, най-вече с оглед на техните методи. Ние разполагаме с разрешително да ползваме поверителна информация всички членове на комисията докато в докладите пред парламента обобщаваме нещата, не съобщаваме публично конкретна информация, няма имена. Като цяло парламентът има доверие на комисията и с общи заключения запознаваме парламента за това как функционират службите за сигурност. Терористичните атаки срещу цивилни лица. Случаят Бревик Имаше критика към полицията, към органите за сигурност, към разузнаването на полицията по този повод. Установи се, че не са си изпълнявали достатъчно добре своите функции. Спомням си, ръководителят на полицейското разузнаване тогава заяви, че не са могли да го засекат на своя радар. Имаше критика срещу този ръководител. Отговорът му беше, че те не могат да прилагат методите на щази. Отговорът беше, че не можем да си позволим на, на полицейско общество. Но в конкретния случай с Бревик, е, на полицията на, е, изобщо не беше установила е, мащаба на, на заплахата Бревик беше купил на достатъчно на, на взривоопасни материали, за да организира нападение с бомби и оръжие в центъра на града. След това атаката срещу лагерът на младите социалисти на острова. И се оказа, че той законно притежава трите оръжия, които е използвал. Имахме конкретни доклади по този повод. В тях имаше доста критика срещу полицейското разузнаване. Именно на, на, на, поради а, това, че не са на, наблюдавали на сравнително опасни лица. Има случаи на душевно болни лица, които извършват нападения и убийства без да присъстват в списъка на наблюдаваните от полицията. След този случай се промени характера на целият дебат в обществото в Норвегия. Гражданите разбират, че полицията се нуждае от повече ресурси и нещо друго. Не забравяйте, че при нас общо взето обществото е спокойно. Убедени сме, че а, има доверие между гражданите и институциите. Едва през последните години установихме, а, за жалост, че а, трябва по-сериозно да защитаваме гражданите. Okay, right language. Благодаря. Сега ще мина в другото си качество. Ще задам въпроси от името на групата на либералите, като докладчик в сянка. Господин Сипел също поиска думата от другите депутати, които присъстват. Сега не като председател, а като докладчик в сянка от групата АЛДЕ Искам да задавам а, на три на групи въпроси. А, казахте, а, че системата при вас а, функционира добре, а, че контролът е достатъчен. Начинът по който описахте механизма а, а, показва, че той е доста ефективен. А, каква беше вашата реакция за разкритията за масово следене и наблюдение? Вие сте близо до една друга държава, Швеция, която е основно звено в цялата мрежа и това беше забелязано на в разследването ешелон. Тези неща станаха известни. Така че въпросът ми е, бяхте ли изненадан? Дали смятате, че е трябвало да бъде информирана вашата комисия? И още нещо. Казахте, че контролирате националните разнознавателни служби, но е, трудно да следите как вървят нещата, когато те си сътрудничат с други служби в чужбина. Когато контролът е слаб, минали се по линия на международно сътрудничество, те веднага се измъкват от контрола. Мислили сте за този проблем? Няколко въпроса за случая Бревик. Казахте, че гражданите в Норвегия в момента са по-склонни да се съгласят с събирането на повече данни. В вестник прочетох, че в един момент господин Бревик е, е бил засечен от е, е, службите за сигурност. Много често се случва така. Извършителите се оказват, че са били засичани от тези служби. С други думи, ако са имали информация за това лице, те са имали достатъчно правомощия. Защо тогава не отговарят, че трябва да подобрят начина по който обработват данните, а не да събират по-големи количества данни за обикновените граждани по линия на поговорката, купата се остава по-голяма и иглата не може да се намери. Говорихме за споразумението между Европа и Штатите, TFTP. В парламента имаше спор по този въпрос, имаше искания за суспендиране на случаят Бревик вие сте разполагали с данни, може би не за да предотвратите нападението. След това се видя, че имате достатъчно данни на, при <clears throat> наказателното производство. Има ли такива случаи на споразумението с щатите? Дали а, имало възможност да се а, иска а, конкретна информация от американците, а не да прехвърлям огромни масиви данни? Спасмолна. Благодаря за въпросите. Първият въпрос. Дали бяхме изненадани от е, мащаба на е, следенето. Да, бяхме. И политиците, и гражданите. И политиците всъщност не знаеха повече от обикновените граждани. Така че, когато се установят е, а, а, тайни канали <clears throat> от е, доставчиците на информационни на технологии на, към, на, на държавата, на, на е, представители на Apple, Google, Microsoft е, с канали за информация към държавните органи. Веднага влизаме в режим, който не е национален международно наблюдение. Тези фирми, за които говоря, са под американска юрисдикция. 40 хиляди подобни искания за информация са били изпратени до Google. И това беше изненада. И за политиците, и за гражданите. Норвегия. При нас нещата са малко по-специални, защото в Швеция беше прият закон, който позволява следене на всички данни, които се обменят между Норвегия <clears throat> и Швеция. Дори и това, което се обменя вътре в Норвегия от южните райони към северните райони, т.е. шведските тайни служби могат да засичат и да следят тази информация вътре на нашата територия и това вече е проблем от гледна точка на суверенитета, защото суверенитета е не само физическите граници, кой къде е минал. Става дума и за виртуалните граници. <coughs> В една суверенна държава единствено нейните органи имат право да <coughs> следят гражданите на тези държава. <coughs> Когато нещо представлява интерес за полицията, Всъщност това е, е компетентност, която е делегирана на, на националната полиция. Тя не може а, да се предоставя на друга държава, дори и а, тя да е приятелска държава, като Швеция, защото в крайна сметка се получава, а, че шведски а, служби а, следят а, норвежки граждани. новото правителство в Норвегия в момента е <clears throat> социалистическо и една част от тяхната програма включва <clears throat> и шведския закон закона за радио наследенето, който дава възможност чрез шведски съоръжения да се подслушват <clears throat> комуникациите в Норвегия. При <clears throat> трансграничното сътрудничество това е проблем. Но принципът е следния. <clears throat> Чисто просто не можете да дадете на чуждестранните разузнавателни служби на правото да влизат в националните системи за комуникация и да търсят информация там. Това е право само за местните националните органи. А за случая Бревик Разследването по този случай не беше проблем. Той се призна. Имаше достатъчно свидетели, пълно описание на обстоятелствата от гледна точка на разследването. Нямаше кой знае колко нужда от информация от тайните служби. По-скоро въпросът беше друг. Защо полицията <clears throat> и разузнаването не са успели да засекат намеренията предварително. Да, господин Бревик беше осъждан за вандализъм, но не, но не за тероризъм. <clears throat> Освен това, не е имал политическа обвързаност и може би това е една от причините, поради която не са го следили. Той общо взето е вълк единак и е много трудно да бъдат засечени такива лица. Другия въпрос ешелон. Тези неща започнаха през 2001 в момента в Швеция е прият един друг закон, а, а, а, който е голям проблем с Норвегия от гледна точка на човешките права. Okay, next speaker. Така, следващият, всъщност имам четирима записали се за изказване в следния ред. Госпожа Морвай е първа. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще се възползвам от възможността да говоря народния си език, на унгарски език. Благодаря на нашия норвежки гост за много интересния доклад. Първият ми въпрос е такъв. Ако тази сензация за широкото, мащабно подслушване наистина впечатли обществеността, то как да си обясним това, че решаващите органи проявяват толкова слаб интерес, що се отнася до възможните контрамерки. Само четирима сме тук от 80-тина членове на нашата комисия. И, и това не е за прав път. И може би Сноудън е прав. И онова, от което се опасява, ще се сбъдне. А именно това, че истината е излязла наяве и дори с риск за живота на въпросния Сноудън, не поражда каквито и да било последици. На второ място, ако в различните страни, както и във вашата, има организация за упражняване на контрол върху тайните служби в защита на основните права и свободи на гражданите, то как бихте казали вие, какво бихте предложили тези надзорни, контролни политически органи да не се превърнат в заложник на обичайното политизиране и противоборство между управляващите политически сили и опозиционните. И, и последният ми въпрос е за протестите пред сградата на Американското посолство в Осло. Аз бях впечатлена, ако правилно съм ви разбрала, с този казус се занимала вашата специална контролна комисия. Не, нали, доколкото разбирам, пред сградата на Американското посолство в Осло е имало е, протестни действия и участниците в тях са били проследени от тайните служби с употреба на чисто и просто незаконни средства. Но всъщност как стигнахте вие до тази констатация? Е, какви са били тези незаконни е, средства и каква бе обществената реакция. Имайте предвид, че аз съм от една бивша комунистическа страна. На времето ние си мислихме, че подобни неща са немислими на Запад. Очевидно не е така. Но, но какво може да се направи? Господин Течлър. Благодаря по първия ви въпрос, госпожо. Защо се изненадвате? защо няма по-силен обществен натиск? Ако общественото мнение е такова и такова, е, то, то се гради върху отделните лични тревоги и, и, и загриженост на отделните граждани. Но и да вземем специалните камери за полицейско наблюдение по улиците в Осло. Близо 5000 са тези камери. Първоначално имаше протести, хората не бяха доволни от тази, от тази е, мярка за сигурност, но лека по лека общественото мнение се успокои. Сега, сега се твърди, че видите ли, благодарение на тези камери за наблюдение, уличната престъпност била намалява. Но, но, пък аз съм съгласен с вас, че на политическо равнище нещата трябва да се преценяват по-хладнокръвно по-премерено и в никакъв случай не политизирано. Ето, ето защо, впрочем, в отговор на следващия ви въпрос, нека кажа, че нашата специална комисия за надзор е, върху тайните служби в парламента е надпартийна. Тя, и тя никога не е била политизирана. По-нататък за Американското посолство в Осло и, и наблюдението на района от страна на, на американските служби за сигурност, е, този въпрос не е приключил. И не, не знам как ще се произнесе в края на краищата нашата комисия. Но доколкото разбирам, сградата на, е, на Американското посолство е, е била охранявана чрез наблюдение на целия квартал в който, в който се намира сградата, и това от страна на американските служби, без да уведомят е, норвежките. Благодаря. Госпожа Сепол. Благодаря. Аз имам доста конкретни въпроси. Господин Течнар, в началото на, на вашето основно изказване, вие се опитахте да дадете основанията за създаването на вашата надзорна комисия през 1996 година. Споменахте заплахата от крайната левица в страната. Това, това е бил, била главната причина, казахте вие. Прилагането на, на специални разнователни средства по отношение на активистите на левицата в Норвегия е било по инициатива на тайните служби, на правоохранителните органи или пък е било по поръчка на някоя политическа сила. Може ли да се каже, че, че е, е взето конкретно решение в този случай? И разбира се, цялата тази предистория има своето влияние върху днешната дейност на тайните служби. И имат ли тайните служби определено нормативно уредено задание, права и задължения, забрана, забрани, и ако няма такава писана уредба, на какво основание вие пък провеждате своя надзор? От 96-та година насам Констатирате ли нарастване на оплакванията от страна на гражданите, на жалбите? Има ли статистическа информация, предмета на тези жалби и така нататък? И, и накрая, преди години вече мисля, тук в Европейския парламент проведохме дебат за съхраняването на личните данни и тяхната защита. И много колеги тогава споменаха един, един филм, един игрален филм, който са гледали. Е, американско заглавие Minority Report, е, доклада на, на мълцинството. И нещата, на които ставаме свидетели днес тук, много ми напомнят за този филм. Събират се масово данни, за кого ли не, и възоснова на тях се прогнозира по вероятност е, бъдещата криминогенна обстановка. Надявам се да, да, ме, да ме опровергаете в тази моя оценка. Благодаря. Отговорът. Благодаря. През 1996 година, да се, се върнем на тази година, можем да говорим за просъществуване до тогава на менталитета на студената война. И тук не ставаше дума за преследване на, на, на безобидни е, политически групи е, в лявата част на политическия спектър, на норвежката левица винаги, винаги е била е, широка и, и е, многообразна. Но, ако някой е посветил живота си на задачата да извади Норвегия от НАТО, например, и на, и на други подобни политически цели, тук всъщност ставаше въпрос главно за принадлежността на Норвегия към НАТО. Въпрос повдиган от наистина крайни леви формирования, крайно леви по отношение, например, на, на партията на труда, чиято дейност поставяше под заплаха външната политика на страната. Но при това нека да подчертая, че у нас има определен ред за провеждане на наблюдение, за прилагане на специални разузнавателни средства, в това число за подслушване на телефонни разговори, проследяване на писмовна кореспонденция. Всичко това по съдебен ред, със съдебно решение. И нашата комисия на тази основа упражнява своята надзорна дейност. За всеки случай, всяка послушвателна операция е, започва с решение на съда. Що се нася до жалбите? Както казах, около 20 годишно някои са внесени от хора с някои медицински отклонения. Така, нека да се изразим деликатно. Тоест има, има някои очевидно неоснователни жалби. Има хора, които какво да ви кажа, страдат от мания за преследване. Тата, тези на страна, разбира се. Инак, общия брой по години на, на тези оплаквания, тези жалби е, е постоянен. И, и аз съм съгласен с вас. Е, събирането на информация може да се превърне в самоцел в а, своеобразна мания, което разбира се е непродуктивно, дори за събиращия информацията. Благодаря, господин Енгстрем има думата. Благодаря, аз ще задам въпроса си на шведски язик. Вие казвате, Норвежките власти не са могли да възпрепятстват Бревик е, да, да извърши е, своето зловещо дело. И казвате също така, че една от причините да се следят норвежките граждани е да се възпрепятстват такива терористични актове. Можете ли да си похвалите с случаи на успешна превенция? И аз съм, аз съм сигурен, че този въпрос основание можем да зададем и да чуем спокойно отговора, тъй като Норвегия е правова държава и не, не се занимава с а, е, така наречените извънредни довеждания на лица а, е, е, извън полезрението на закона. Та, успешната превенция вероятно е довела и до успешни съдебни дела и осъдителни присъди, така да, да, да, да споделите с нас. Освен това, на второ място, е, Норвегия участва в обмена на информация. Е, както е, така, от, от гледна точка на, на, на военно-разузнавателните цели, така и, и, и на гражданските. Норвегия има разузнавателни служби, естествено те провеждат своята дейност е, регулярно и вероятно също могат да играят своята превентивна роля. И бихте ли споделили нещо и за това? А, в отговор на първият въпрос, една от причините, по които е, Бревик не, не попадна в полезрението на, на правоохранителните органи достатъчно рано, за да бъде спрян, е, е че той се бе снабдил с а, така, материалната си част по, по един законен начин, без това да, да буди подозрения, тъй като всеки би могъл да има достъп до такива неща. Е, е, вниманието следваше да бъде изострено от количествата, е, с които се е здобил той, но не е станало така. Очевидно, полицията не е била достатъчно подготвена за, за такъв анализ. Основната компонента на, на взривното устройство е попадала в полезрението на правоохранителните органи, на полицията, обаче предвид стопанската дейност на въпросния Брейвик, е, придобиването на такива количества било нормално. И фактически оказва, че никой в, в Норвегия не би могъл да, да спре този, този човек дори не и след сътрудничество между правоохранителните органи на Норвегия и на Швеция. Председателката, не знам дали на втория въпрос бе, бе даден отговор за, за успешно предотвратени. Е, не, не, господин Енгстрюм казва, че че, че ясно, няма и, и, и масовото наблюдение, провеждано от шведска страна, също не, не е успяло да, да възпрепятства не, каквото и да било. И така, председателката, приключва днешното разискване. Благодаря ви, много поучително беше това, което ни разказахте. Сега, колеги, можем да пристъпим към втората част от нашето днешно заседание. Представяне на първи работен документ по наблюдението е, на граждани от страна на американските тайни служби и евентуални последици за трансатлантическите отношения и споразумения за сътрудничество. Господин Мораеш, един от основните са автори на, на доклада не е тук. Е, ще помоля другият, господин Вос, е, да го представи и няма, питам секретарята, не е разпространен писмен материал. По Процедурен въпрос, моля. Все пак длъжна съм да попитам, защо господин Мораеш, като автор на документа, не е тук. Е, просто е неприемливо. 80 души членове сме, председателката прекъсва. Не можем да отговорим на този въпрос. Аз не следя движението на господин Мораеш. Сигурен съм, че неговите причини са основателни. Би трябвало сама да го запитате. Вижте, вижте това, не, това не е въпрос на личен интерес. Вижте, госпожа Марвай, аз, аз наистина не мога да знам защо който и да било от колегите отсъства. Съж, съжалявам. Господин Вос, имате думата. So, vielen Dank. Благодаря. Благодаря ви. Това е първият изработен на тази тема документ относно контрол над данните и последици върху спогодбите за сътрудничество с Съединените щати. Бе създадена комисия, натоварена с обсъждането на тези въпроси, включително и е, контрол и наблюдението, извършвани от Националната служба на Съединените щати. Е, целта беше да създадем един документ, е, стъпвайки на всичките тези източници. Съществува правно основание за обмен на информация, Подписани са и различни споразумения между двете заинтересовани страни, включително и споразумението за обмен на данни на пътниците, както и споразумението Safe Harbor. Нека да ви обясна за какво става дума. Става дума за споразумение, подписано от Министерството на търговията и транспорта на Съединените щати и Европейската комисия за обмен на информации между двете страни. 1995 година бе приета директива, с която се изключва възможността за предоставяне на информация на трети страни, които прилагат по ниско ниво на защита на данните от нивото на защита в Европейския съюз. споразумението Safe Harbor осигурява и неговите разпоредби осигуряват защитата на данните на европейските граждани, предоставени на трети страни и, и в случая, който ни интересува, в Съединените щати. А, това споразумение така предизвика много критики, много спорни възгледи становища, бяха проведени многократно изслушвания. Също, както казах, съществува правно основание за предоставяне на тези данни, но тъй като масива данни е все по-голям и по-голям, имаше правени въпроси относно реалната защита на гражданите и прилагането на член 3. В последствие се проведе разследване и комисията излезе с 13 препоръки относно по-доброто прилагане на споразумението Safe Harbor. Те бяха приети. Аз лично считам, че препоръките на комисията не са достатъчни и не, предос... не представляват достатъчна защитна мярка и смятам, че Safe Harbor всъщност вече не осигурява никаква защита и е никаква сигурност. Така че би трябвало да, си, е, да преосмислим целият този проблем. Не, от, защото от, от една страна европейските граждани бяха жертви на действията на Националната служба за сигурност на Съединените щати, и на, на второ място се извършва един все по- и по-задълбочен анализ на а, личните данни на гражданите, като по този начин се създава един много широкомащабен профил на отделния гражданин. Така че аз лично смятам, че трябва да се прекрати а, споразумението Safe Harbor и да се създадат нови, да се създаде нова а, правна уредба. А, разбира се, а, това би имало а, доста, може би не винаги приятни последици. За американците това би означавало, че а, просто им напомняме, а, че тяхното поведение не винаги е приемливо. Това би имало и последици за а, голяма а, за голям, голяма част от дейностите, извършвани от а, големите предприятия и КТ, но по този начин пък ще има много повече защита и повече нали, защита на личните данни и доверие от страна на нашите е, граждани. Второ, е, договора за обмен на е, данните за пътниците. Става дума за споразумение, подписано между Европейския съюз и Ев... Съединените щати, както и споразумението, свързано с борбата за срещу тероризма и прането на пари на от незаконни източници. Правилното прилагане на тези споразумения можеше да доведе и до а, някакви а, по-други последици, в случая Бревик. Но също, също, същевременно ние смятахме, че това, това, това споразумение наистина е полезно и важно за борба с тероризма. Смятахме, че проследяването на различните финансови транзакции може да спомогне, но същевременно е необходимо да се спазват правилата. Междувременно обаче считаме, че би било целесообразно да се суспендира това споразумение, да се позовем на член 123 и да се обърнем към комисията с призив да предприеме необходимите е, действия, тъй като смятаме, че е, данните на гражданите не се защитават в достатъчна степен. Госпожа Малстръм, комисар Малстръм ни уведоми за преговори и разговори с американската страна и ни уведоми, че комисията не предвижда суспендирането на тези споразумения. Също така разговаряхме с представители на SWIFT и Европол, които също твърдат, че няма достатъчно достатъчни основания за суспендирането на тези споразумения. Същевременно обаче а, ние считаме, че мерките предприяти след а, туристичните актове на 11 септември отиват твърде далече комисията не е взела необходимите мерки за ограничаване достъпа до известни е, категории е, данни. Е, програмата ТФТП за проследяване на финансовите транзакции за проба с е, тероризма по принцип би, би трябвало да осигури баланс между защита на личните данни и а, борбата срещу тероризма, но считаме, че няма достатъчно защитни мерки, че споразумението не е на висота същевременно. Ни се струва, че трябва да е, обсъдим отново тук е, основанията и начините по които е, ще се подписват споразумения с Съединените щати и за бъдеще. Ние трябва да обясниме, че нашето желание не е да суспендираме това споразумение, защото не ни се харесва или защото това е ответна мярка, а просто защото е, не е достатъчно, няма достатъчно предпазни клаузи. Третото, третото споразумение, за което става дума и което вече, което вече споменах, е, е споразумението за предоставяне на данни на пасажирите, данни, които се събират и обработват от авиокомпаниите. Всички тези данни попадат в обща база данни. Е, член 24 пред, предвижда мерките, които трябва да се прилагат в случай на неспазване на правилата. Член 25 предвижда също така и действията, проистичащи от неправилното обработване или неправилното използване на тези данни от страна на тайните служби според е, наблюдения в 23 случая данни са били предоставени на Националната служба за сигурност на Съединените щати, но става дума само за една единствена извършена проверка. Така че струва ми се, че и това споразумение не изпълнява изцяло а, е, своето предназначение. Същевременно сме в един момент малко на, на вакуум. Би било, да разполаг, би било добре да разполагаме с едно общо глобално споразумение, а не да има на практика 28 отделни споразумения. същевременно понятието защита на личния живот в Съединените щати и Европа не е еднакво, не се, дава, не се дава едно и също съдържание на това. В Съединените щати се обръща повече внимание на правото на потребителя и на потребителство въобще, докато в Европа а, акцент се поставя по-скоро на а, нормите на защита. А, в а, случилото се в Съединените щати имаше последици за личния живот на някои граждани на Европейския съюз, така че струва ми се, че е необходимо да се преразгледат нещата, да си да, су, да пр, предоговориме някои е, клаузи, но още веднъж повтарям, че суспендирането на Safe Harbor е, би дало допълнително е, така е, правомощия на Европейския съюз. Трябва да се опитаме да предоговориме нещата. като а, подпишеме нови споразумения за а, сътрудничество в, област, в областта на обмен на полицейски или а, други данни, като същевременно обаче има допълнителни мерки за защита на а, правата на гражданите. Имате ли коментари към това? Сега първо давам думата на госпожа Зипъл. Reihenfolge vorgehen wie der Kollege Fosser. Благодаря. Ще спася реда на изложението в доклада. На първо на въпрос за споразумението Safe Harbor. Имаше една препоръка да се сключи ново споразумение, да се откажем от предишното такова. Трябва да знаем защо започваме преговори за ново споразумение. Очакваме да приключим целия пакет за защита на данните в Европа и така ще разберем за кои случаи има нужда от преразглеждане, за да видим какви са направните последици по другия въпрос, бива да отделяме правните последици от послушването от Американската национална агенция от политическите последици. Оттеглянето от споразумението SWIFT не е отмъщение от наша страна срещу на американците. Е, е, е, имаше решение на Европейския парламент за суспендиране на същото споразумение. Ние тук обсъдихме внимателно на плюсовете и минусите на споразумението и нашите решения би трябва да се приемат сериозно. Идеята да се проследяват е, парите е добра. Не я оспорвам като принцип, но от е, момента на съществуването на споразумението SWIFT не сме особено сигурни дали то има превантивен характер срещу престъпната дейност. Може би има други цели. Комисията все още не е представила обстоен доклад по този въпрос, с който да покаже дали няма нарушение при събирането на данните за спогодбата SWIFT. Фирмата, която изпълнява споразумението, отговори, че няма нарушение, но според мен този отговор не е надежден, защото е много лесно да се прехвърлят данни от един сървър към друг на Европол и отдел за киберпрестъпност не са искали информация. За сега разчитаме само на доверието за другата тема, данните за пътниците, за да не се включват 28 отделни спогодби за тези данни. Мисля, че в момента държавите членки, не всички от тях, преговарят за двустранни спогодби. Но дори да сключат такива, не знаят с какъв бюджет ще го осигурят. Миналата седмица слушахме госпожа Малстрюм, видяхме, че тази дейност е скъпа и щом комисията със своите функции и мандата не може да го направи, не мога да си представя как това може да се направи от националните власти. Другият въпрос е как се използват данни. Имам съмнение, че това е за борбата срещу тероризма. Тези данни могат да се използват по много други, различни и то на печеливши начини, така че не бива да забравяме и това. Първо, трябва да проверим дали няма нарушения на споразумението до сега и след това можем да поставим под въпрос принципът, който стои зад тази спогодба. Благодаря. В момента обсъждаме проекто доклад в рамките на нашата комисия без присъствието на докладчика. Чухме на изложението на, докладчика в сянка. На заглавието на, е на наблюдение на, на по отношение на европейските данни и ефекта на, на, спрямо на действащите на трансатлантически спогодби и сътрудничество. На... Не зная какво е мнението на докладчика, той не присъства. А, мнението на, на, на, на докладчика в Сянка е, че за сега, по информация на комисията, все още не са доказани нарушения от страна на Съединените щати във връзка с европейските данни. Което означава, че през последните 6 месеца, откакто нашата комисия работи по въпроси, няма потвърждение на някои подозрения, които бяха изказани във връзка с господин Сноуден в медиите. Не знае каква процедура е, тече в момента. Дали комисията се опитва да преспита С Налден. а самата внесох предложение това да бъде направено от Европейския съюз. Важното е да се опитаме да установим конкретните факти. И чак тогава да мислим за правните последствия а, във връзка с предложението на комисията. Доколкото разбирам, за сега а, нямаме а, никакви основания да искаме на суспендиране на трансатлантическата спогодба. В момента присъстват е, четирима петима души от членовете на нашата комисия. Е, едва ли е, ще има кой знае какъв резултат от нашия доклад. Не можем да твърдим, че Съединените щати ни, ни шпионират. По-скоро 1% от населението в света шпионира останалите 99%. Така че а, това, което се прави в Штатите, е нещо, което може би се прави и в а, нашите национални държави. Ето това а, са моите въпроси. докъде сме стигнали а, с процедурата по доклада в нашата комисия? преди да дам думата на господин Екстъм, <clears throat> за ваша информация, на госпожо, на оговорката тук в нашата комисия е докладчика и съдокладчика <clears throat> съвместно да изготвят доклада на Нашият на колега, на който чухме, е докладчик в Сянка, също времено и се автор на доклада. Така че това, което ви слушахме преди малко, беше информация от единият от двамата автори на документа. Господин Енгстрил. Благодаря. За съжаление, не успях да прочета работния документ нямаше възможност. Но ще го предоставим преди на срещата ни в четвъртък. Може би Американската агенция вече го е видяла. Не получавам <coughs> всички на, на копия от материалите, което е проблем, но това е нещо друго. Когато разполагаме с документа, Надявам се, че съдържанието му ще бъде малко по-критично от а, това, което чухме от а, комисията. Госпожа Малстюм беше в Штатите, говори с американците, те казаха, не, ние не нарушаваме закона и тя тук дойде и повтори същото пред нас. Което означава, че подхождаме малко наивно защото службите за сигурност лъжат пред чужди държави, като ги питат за това с какво се занимават. Нещо, за което попитах сенаторът Премер, беше при нас миналата седмица, разказа за ефективността на наблюдението, доколкото разбрах, не е имало един единствен случай чрез такива данни да предотвратено терористично престъпление. Имаше един случай на доказателство в съда. И това е всичко. И на фона на това на, на, на, и другото споразумение за SWIFT не е довел до никакъв резултат. Борбата срещу а, тероризма а, нито в Норвегия, нито в Швеция, нито в Штатите, което означава, че тези програми изобщо не а, подобряват сигурността. А, дали да не предложим да ги премахнем, което едва ли ще увеличи рисковете, пред които сме изправени. Благодаря на качеството си на докладчи в сянка. Няма да се изказвам за Сейф Харбър, защото споделя мнението на докладчика и госпожа Сепол а, за данните за пътниците. За... Аз гласувах против това споразумение, не съм си променял мнението и аз също смятам, че това споразумение трябва да да се обесили. Това ли а, съм съгласен с а, предложението за хармонизация между 28 държави членки, защото такива механизми все още не съществуват. А, а, и ако нещо се създава, както е в нашата страна, то се финансира от Европейската комисия, което е цинично. А за споразумението SWIFT, господин Фолс, искаме суспендиране <coughs> не за да си отмъстим, а защото американците нарушиха клаузите, с които са съгласили и не са разследвали достатъчно и нямаме достатъчна информация за противното. Четвърто, а, защо насочвате вниманието само към тези три споразумения? Защо на да не поговорим за други споразумения, на, за някои двустранни а, спогодби за на, фатка? на това е, е закона е, за чуждестранните сметки. Там се събират огромни е, бази данни и защо не критикуваме споразумения с Русия за същото, колкото знам има споразумение, проекто споразумение между Европол и Русия. То още не е влязло в сила, но ще влезе. И е, има и други държави е, е, с подобни споразумения, за които трябва да помислим. Е, и още нещо накрая. Първото е какви могат да бъдат заключенията, изводите на ролята на Европейския парламент при включването на международни споразумения за споразумението SWIFT на разбрахме, че <clears throat> след като сложим подписа си под него, на, на, излизаме <clears throat> извън играта. На, ако се съгласим с такъв акт, с това нашата отговорност не представа да действа. Добре е да си помислим за ролята ни по договора за одобряване на международните споразумения. Но след като сме одобрили един такъв акт, е, е, парламентът е, едва ли може да направи нещо повече. И затова не ми се иска да одобряваме подобни неща. Спомняте си за данните за пътниците искахме изрично от комисията да се ангажира публично с предложение за суспендиране, ако парламентът вземе такова решение. Имаме такова решение, обаче комисията изобщо не проявява интерес към това. Е, все пак ние представляваме 500 милиона граждани, а комисията не ни обръща внимание. И още нещо накрая. Ако позволим мащабното масово събиране на, на лични данни, от другата страна на, на монетата стои на прозрачността, контрол. След като даваме правомощия на държавни органи, трябва да дадем и права на гражданите да се защитат и а, да се противопоставят на, на произволната употреба на държавните правомощия. Така че в тази втората част не сме направили много. Има регламент за прозрачността, но той е почти безсмислен. Защо? Винаги, когато има нещо свързано с отношенията ни с приятелите от другата страна на океана, всички документи е, рутинно, веднага се определят като поверителни. Да, и се получава, че щатите определят е, равнището на прозрачност в Европейския е, съюз. Няма защо да обвиняваме американците. Ние сме виновни, защото <clears throat> ние приехме на, на тези клаузи за изключения в регламента за прозрачност което го обесилва на практика. В момента <clears throat> има призиви за преразглеждане на този регламент. Трябва да се опитаме да приключим този дебат до края на мандата на парламента. Ако не направим нищо, ще отстъпим пред съвета и а, прозрачността а, ще а, остане същата. И а, един такъв а, ход или поведение е доста опасно. Ако няма други въпроси, ще дам на думата на докладчика за заключение. Vielen Dank. Ich möchte ähm, darauf hinweisen, dass es hier... Да, благодаря. Позволете ми да посоча, че всъщност тук Става дума за юридическите последици, които проистичат от действащите трансатлантически договорености. Тоест, ние насочваме вниманието си към един твърде тесен кръг от въпроси. А някои от изказванията разширяваха в значителна степен обхвата на доклада в политически аспект. Това първо. Второ, ако става дума за, за отношенията с Русия, Европол и така нататък и всякакви двустранни спогодби, добре но това ще следва да публикуваме резултатите от работата на анкетната комисия след години. 28 държави членки толкова много са двустранните спогодби. Отнош... Е, госпожа Нитвелт казва, че е, отношенията между Европол и Русия не се основават на двустранна спогодба. Да, е, казва докладчикът, но вие насочате вниманието ни и към други двустранни спогодби, което далеч би надхвърлило обхвата на доклада. Е, туди тук може да говорим за руските служби, за Националната служба за сигурност на Съединените щати, за, за призма. Е, програмата Призма и така нататък. Сега, що се отнася до така нареченото тихо престанище? Винаги трябва е, да, да държим сметка за това, че такива неща са неизбежни. А именно, по един или друг начин, европейски данни ще напускат европейския континент. Пита се как да го уредим чрез директива, чрез предстоящия да влезе в действие регламент, какво да правим по отношение на третите страни. И ако премахнем тази клауза за постигната законосъобразност, е, така нареченото тихо пристанище, то ще трябва да намерим някакво друго правно основание за защита на личните данни – напускащи територията на Европа. Как ще наречем тази клауза не е важно. Важно е да се условим за един общо приемлив стандарт на защита. Що сега за програмата за, програмата за проследяване на финансирането на терористически организации? Нека кажа нещо от, от по-общ характер най-напред. Има, има два акта, които до някъде се припокриват, поне що се отнася до интересите на нашите граждани. Първо, за извличането на данни, това при, по, по незаконен начин фактически, на, от, на данни от а, инфраструктурата на интернет, от, от пасивната инфраструктура и от друга страна активното изискване на такава информация от доставчиците на услугата. И по, по всяко от тези две направления трябва да се намери юридическо разрешение. Затова пък са ни необходими общо приемливи стандарти. И от тук нататък, ако тръгнем към правоохранителната дейност и борбата с престъпността и тероризма и личните данни в този контекст, възниква отново въпроса за обмена на информация с Съединените щати. Не знаете, има по линията на, на споразумението за проследяване финансирането на терористичната дейност, по линия на споразумението за SWIFT, е, за банковите разплащания и така нататък. И ако ние преценим, че всичко това е важно, т.е. да се борим с международния тероризъм и организираната престъпност ще трябва да обменяме информация. По-настоящем САЩ е, са активни в това отношение. Ето защо имаме и споразумение с САЩ. Но за сега не разполагаме с каквато и да било информация, като изключим полузаконно поступилата информация от Сноутън за извличането на лични данни от различните информационни потоци. Ние фактически нямаме неопровержими доказателства, че това и става. Нали, Европол, Свифт, Европейската комисия, администрацията на Съединените щати казват няма такова нещо. Нищо подобно не се върши. Дали ще им вярваме или не, си е наша работа. Но така или иначе нямаме конкретни факти, възоснова на които да настояваме за спиране на действието на договореностите за проследяване и финансирането на терористичната дейност. И дори е, е, Европейският парламент да се произнесе, да вземе, да вземе решение, е, не съм сигурен, че ще намерим юридическата друга основа, освен вече действащата. А, ако успеем да намерим, е, впрочем вече сме успели според мен, да намерим някакъв баланс между защитата на интересите на гражданите от една страна и борбата с е, тероризма и престъпността от друга, то защо да, да, да, да изхвърляме този начин на буклука? Аз просто не знам е, как, онези от вас, които желаят да се спре действието на тази договорност с САЩ, какво друго предлагат. Нали? за, за да проследяваме финансовите потоци, които могат да, да, да стигнат до финансиране на терористична дейност, за сега нямаме други средства. Госпожо Мавай, вашето изказване бе доста общо. Вие е, говорите за изводите, които е, биха били направени е, по, по доклада. Нямаме ги все още тези изводи. По-настоящем ние проучваме много активно отделните договорености, които действат по които Съюзът е страна. А вие някак прескачате малко етапи, е, отпращайки ни към последната фаза на нашата дейност. Сега за сега, според мен, обаче това не е уместно преждевременно е да, да се правят изводи за това дали закона е бил нарушен дали, или, или някакви договорности. Що се отнася до SWIFT, както казах, и до споразумението за проследяване терористичното финансиране, нямаме, както казах, нямаме данни. Не можем да докажем, че някой е отклонявал данни от SWIFT. Може да има подозрение, добре. Доказателства обаче нямаме. Какво ще? Господин Енгстрем, това, че работният документ го няма черно на бяло, е, след какво да ви кажа, е пред мен им, аз имам, имам тук е, една разпечатка, но нали, до последния момент доработвахме нещата, наистина извинявам се, че не успях да го пусна за разпространение. Впрочем, първоначалният крайен срок беше и 5 декември, така че по-рано от това, опасявам се, няма да стане. Във всеки случай, надявам се обаче, казаното от мен тук пред вас да е било достатъчно ясно. И пак да кажа, става дума за юридическите последици от действието на трансатлантическите договорености, съответно от прекратяването на тяхното действие. Що се отнася до политическите отношения, да, възниква въпроса за ролята на Европейския парламент и по отношение на прозрачността на политическо равнище. Да, разбира се. Но това са все въпроси за изводите в края на доклада. Не и на този етап от работата по него. Така. Благодаря. С това се изчерпва дневния ни ред. 15 на минути по-рано. Не е зле мога да ви съобщя, че следващото изслушване по анкетата ще бъде е, тази седмица, четвъртък, 5 декември, от 15 часа до 18.30. Благодаря и довиждане в четвъртък.